Euh, Драги колеги, започваме заседанието на Комисията по бюджета. Много се радвам, че сред нас е член, членове на Комисията по селско стопанство. Председателят не можа да дойде тук и когато започне дискусията, по писмото за коригиращ бюджет за 2015 година, членовете на Комисията по селско стопанство, които желаят, ще могат да се изкажат. Това заседание е много важно, защото сме в навечерието на съгласователното заседание. Става дума за коригиращ бюджет за 2014 и проекто бюджета за 2015 година. Бих искал да всички да приемат дневния ред. Раздаден ви е Раздадени са ви документи. Те са в ограничен брой, тъй като искаме да използваме колкото може по-малко хартия. Най-обемните документи са в интернет. Искам да ви напомня правилото, което приехме заедно и да ви кажа, че решенията взети от координаторите на 22 октомври са следните. Първо по възможността да се представи проект за становище във връзка с първи европейски семестър решихме да следваме вътрешната практика и да излезем с едно становище по доклада на економическата комисия. Що се отнася до тристранната среща от 15 октомври, координаторите потвърдиха стратегическата идея, а именно на помирителния комитет да се разгледа коригиращия бюджет за 2014 преди да се огледа бюджета за 2015 година. И ако проекта за коригиращ бюджет координаторите дадаха своето съгласие да този коригиращ бюджет да бъде пакет и докладите ще изразят индикативно становище по докладите на Жерар Депре. Що се отнася до въпросите, отнасящи се до бюджетите за 2015 година, решението за мобилизиран солидарност, предложението за използване на инструмента за гъвкавост, резерва за непредвидени обстоятелства. Координаторите решиха да се произнесат с вод по това досие. Това ще стане след като приключи дискусията по помирителния комитет. И ако това стана на 4, до 14 ноември, досиетата могат да бъдат разгледани на 20 ноември. Ето това са и новините, които исках да споделя с вас. Сега можем да разгледаме съдържанието на писмото за, коригиране на, за коригиращото писмо за бюджет 2015 година. Давам думата на докладчика да ни представи. Благодаря, господин председател, за тази възможност да представим коригиращото писмо. Преди началото на помирителната процедура комисията представи коригиращото писмо, за да се отчете, отчетат последните събития в, и тенденции в е, политиката по селско стопанство. Тази година ние предприехме много стриктен подход към коригиращото писмо, за да идентифицираме най-ефективния начин за посрещане на потребностите на общата сълскостопанска политика от бюджетна гледна точка. Предложението повдигна много въпроси и затова съм особено благодарна за това, че представителите на Комисията по селско стопанство са тук и имаме възможност да представим това писмо на пълния състав на комисията по бюджет. Разходите по Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство се финансират от кредити, гласувани в бюджета и също така разпределени приходи. Тези разпределени приходи са резултат от финансови корекции, свързани с Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство, изчистване на сметки, нередности и налог върху налог плащан от производителите на мляко. Коригиращото писмо от, отчита и от и излишъка от 2014 и 2015 година. Той се пренася автоматично. Тези суми разпределени приходи ни дава възможност да намалим нивата на, бю, на бюджетните приходи. Разбира се, приходите разпределени за ОСП могат да се използват само в рамките на Фонда за гарантиране на селското стопанство. Не се отнасят към тавана. И на практика разпределените приходи са допълнителни финансови средства към под тавана на Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство. Подчертавам това, за да ви покажа, че разпределените приходи могат да се използват само за селско стопанство и това са допълнителни средства, които могат да се използват за ОСП, освен приходите разпределени или предвидени в бюджета. Коригиращото писмо всъщност увеличи финансовите средства на Фонда за гарантиране на селското стопанство за 2015 година с 70, на 17 милиона. Това съответства на разчетените потребности, след като сме отчели разпределените приходи. Разпределените приходи се очаква да се увеличат с 465 евро в сравнение с първоначалния разчет, който направихме в, през пролета на тази година. И това, тези разпределени приходи са позволяват да се намалят с 489 евро новите средства. Това означава намаляване с 448 евро в бюджетни кредити, заплащани и поети задължения по Фонда за гарантиране на селското стопанство. Бюджетните кредити задължения са в функция 2 и резерва се отнася с 232 милиона евро. Ангажиментите си остават за разходи за селското стопанство. Тук искам да подчертая следните три момента. Ние не взимаме средства от селското стопанство. Тъкмо обратното, за фонда за гарантиране на селското стопанство остават повече средства след коригиращо писмо. В крайна сметка виждаме, че за обща сълскостопанска политика има повече средства. Ние не вадим разпределените приходи, за да финансираме дейности, нямащи отношение към селското стопанство, което не е възможно. И сумите от налог, налога върху млякото се използват за финансиране на разходи на Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство. На следващия слайд са представени конкретни въпроси, свързани с финансиране на извънредните мерки поради руското ембарго. Както знаете, сълскостопанската година е до 16 октомври. Това означава всички допълнителни разходи се прехвърлят за следващата бюджетна година. Разчетите за потребности тази година във връзка с руското ембарго е 340 милиарда за плодовете и зеленчуците и 22 милиард, милиона за млякото. Но руското ембарго е добър пример за това как функционират нещата, когато започне криза в средата на лятото, но разходите трябва да се посрещат през октомври разходите вече не могат да се отчетат към бюджета 2014 година. Ето защо кризисният резерв за 2013 година не е използван и ще се възстанови в началото на 2015 година с 450 милиона от преките плащания. Въпросът е как да, какво, как да постъпим в криз, по време на кризата във втората половина на годината. Означава ли това, че кризисният резерв се прилага само за първата част на годината? Съвсем не. Ето това трябваше да... Това беше проблема, който стоеше пред нас, когато подготвихме коригиращото писмо. Какво обаче да предприемем? Първата стъпка е да направим оценка на фактическите потребности в съответствие с приложението на мерките. Второ е да видим дали има бюджетни кредити за, в бюджетните редове. Ако те са недостатъчни, ние ще трябва да търсим допълнителни източници. И можем не е нереалистично да смятаме, че до година ще имаме повече разпределени приходи, ако, ако погледнем дискусиите, които водим с държави членки за корекции. Най-сетне, след като изчерпаме всички останали възможности, комисията ще предложи трансфер в съответствие с член 22. По първата стъпка, само за да ви покажа как би функционирал процеса, имаме новини. Възоснова на уведомлението от държавите членки за първия пакет за плодове и зеленчуци, само 30% от 37-те 3 милиона от първоначално разчетените 125 милиона, съответстващи с а, закон с отговарящ на, на, на изискванията а, искания, това означава, че бюджетът, който бяхме предвидили за кризисните мерки е твърде висок, тъй като мерките не са реализирани напълно. За съхранението на сирането ситуацията е съща. Комисията прекрати схемата, тъй като повечето от исканията дойдоха от предприятия, които никога не са изнасяли за Русия. И така трябва да видим какви са истинските, фактическите потребности, свързани с руското ембарго. Имайки предвид новите данни, е много вероятно кризисния резерв да не бъде изчерпан през 2015 година. Всъщност новия разчет за оставащата сума в резерва е 180 милиона в сравнение с 88,7 милиона, когато предложихме коригиращото писмо и ние сме все още в началото на процеса. Е, е, още няколко думи за, за кризисния резерв. Има много аспекти, които трябва да, да отразим, понеже, понеже изобщо заговорихме за възможността да се използва кризисния резерв. И така, вече е предвиден в проекта за бюджета за 2015 година в размер на 433 милиона. В началото на годината е създаден, като се намалиха преките помощи и ще се определи дали ще се използва резерва и то в какъв размер, в зависимост от оползотворяването на Съвкостепанския гаранционния фонд и оставащите бюджетни кредити по това перо. Така че не, не, не е точно да се каже, че производителите всъщност сами ще е, платят е, за мерките за борба с кризата. Сега, кризисният резерв е, ни напомня ситуацията, когато за първи път се въвеждаха мерки за финансова дисциплина. Да, от 2006 година се предприемат мерки, но мал- малко по-късно се усетиха те като дисциплиниращи е, е, мерки. Е, към края на, на планирането на фонда, гаранционния фонд до 2015 година се предвиди, се предвиди изплащане на, на, на разходите, което е добре. Първоначално в този период имаше доста отрицателни реакции, сега обаче е, има възможност да се изплатят а, разходите. Сега какво предлагаме да се направи с бюджетните кредити, които са освободени благодарение на новите приходи, които се предвиждат? Предлагаме да се преразпределят плащанията, така че да се задоволят нуждите от други части от бюджета. Многократно сме, обса... сме обсъждали бюджетните кредити за плащания и тежкото положение. Комисар Доминик бе при нас на междуинституционално заседание тук в парламента, проведено през септември. Обсъдихме това. Комисията предложи да се преразпределят бюджетни кредити, така че да се покрият нуждите, които са по-належащи. В момента само 175 милиона са тези нужни средства, което не е, което не е, е, е изненадващо. Бихте ли забавили малко темпото? Да, благодаря. Малко се бях забързала. Опитвам се да обясня какво, се, какво, какво предлагаме да се направи с освободените е, бюджетни кредити за плащания. Да се преразпределят с, така, че да се покрият е, ново възникналите нужди. нези части от бюджета, където нуждата е най-належаща. Както, както знаете, Комисар Доминик е, точно в тази зала говори пред нас и ни запозна с, с това колко е тежко положението с бюджета тази година. Поради падането на таваните в новата многогодишна финансова рамка е, в много бюджетни пера, положението е доста тежко към момента за годината. Това обяснява малкия размер на глобалните преводи, само 170 е милиона. Никога не е имало такива ниски е, нива. Бюджетните кредите, които, бюджетните кредити и заплащания, които ще е, преразпределим, затова не са големи също така. Затова ние предлагаме 144 милиона да се преразпределят така, че да не се, да не се плащат лихви за просрочени плащания. Предлагаме да се преразпределят бюджетните кредити за плащания а, по отделни пера. На екрана виждате какво точно предлагаме. Кои да са програмите, които да се подкрепят през 2015 година чрез това преразпределение на, на бюджетни кредити за плащания по второ перо. Едно А е перото, където отиват над половината от средствата, 240 милиона. Енергийни проекти на Европейски, Европейския фонд за възстановяване на економиката. Има опасност да дължи комисията, да дължим ние е, лихви за просрочени плащания. след това Хоризонт 2020 година също е в, в тази група перо 1А. Второ перо, общия размер на средствата е 51 милиона. Предлагаме да се преразпределят средства в програма Life Plus, където също да се избегне се избегнат лихви по-нататък за просрочени плащания, както и рибарския фонд. Също се предвижда финансиране и на ключови географски инструменти по четвърто перо. Там също се опитваме да намалим просрочените плащания. Както виждате, определили сме е, възможностите за преразпределение на бюджетните кредити за плащания и това са, това са е, целевите е, пера 1А, 2 и 4. Така, дали да приключа? Oui, je vous en prie. I'm sorry, Mr. President, I have only technical... извинявам се, господин председател. Е, само искам да кажа, че няма, няма превод на, на чешки. Ако няма превод от английски, трябва да се обяви, че това ще е езика, който аз трябва да ползвам. Благодаря. Oui. Et... Bien. L'avez-vous It's okay. It's okay Bon. Voilà, merci de... de... И така, заповядайте, продължете. Благодаря. Почти, почти приключих. Е, извинявам се, това е една от най-специализираните области на, на бюджета. Много е сложно да се работи в тая тематика. Разбирам, че говоря бързо, е трудно, трудно човек да ме следва. Та надявам се, че с това си изложение е, съм ви запознала с това какви са основните е, мотиви на комисията за предложението за корекции на бюджета. С писмо АЛ 1 2015 година. И така, целта е да се покрият основните нужди за 2015 година, в това число и тези, които проистичат от руското ембарго. Това не бива да го изпускаме от поглед в разискването си. Следващата основна идея е, че писмото се е, почива на логиката за последователно откликване на нуждите за спешни е, мерки. Кризисният резерв трябва да се използва само тогава, когато това е абсолютно необходимо и точно в такъв размер трябва да се е, да, реагираме и на промяната в тавана за гаранционния сълскостопански фонд. През втората половина от годината, ако възникне криза, фондът трябва да бъде на разположение. Или да отделим други други средства, ако възникнат нужди по други пера от бюджета. Именно за това писмото за предложение за корекции предлага да се преразпределят плащания, така че да се откликне на спешни нужди, най-вече по програми по пера 1А, 2 и 4. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, с радост ще отговоря на тях. Благодаря. Благодаря, госпожо, за това експозе което беше много специализирано, но можем да кажем, че проекта за писмо за корекция в бюджета повдигна някои въпроси, страхове, дори и възражения и ще трябва да съчетаем техническите и политическите съображения и това е целта на нашата среща в присъствието на колегите от Комисията по селско стопанство. Госпожа Ятен Маки има въпрос. Имате думата, госпожо. Ще говоря на фински, защото темата е много специализирана. Да, действително темата е много сложна. Защото всички тези бюджетни термини могат да бъдат объркващи преди всичко за новите членове на бюджетната комисия. За това ще си улесня живота, говорейки на фински. Изобщо не съм сигурна дали правилно употребявам термините, но се надявам да ме разберете. Тата Венаян pakotteista. Значи въпросът ми е свързан с цялата история около руското ембарго. Как ще се процедира с обещетенията? Как ще бъдат компенсирани млекопроизводителите? Кога? Откъде ще дойде финансирането? Защото става въпрос за загуби. Предишният комисар по селското стопанство, както и съветът, бяха казали, още тази година финландските млекопроизводители ще получат своите компенсации. Сега пък комисията излиза с друго решение. Парите се прехвърлят за борба с ебола и сътрудничество за развитие. Това са важни неща, не отричам, но Европейския съюз, така да се каже, пое ангажимент и ангажира се да компенсира загубите. Това са обещания, които би следвало да бъдат изпълнявани. Така че обещетенията трябва да бъдат изплатени още тази година. Чух и останах доволна, че е, е, пакета за обещетенията за компенсациите бил прекалено голям. Не е прекалено голям. Очудвам се, че комисията е взела първоначално едно решение, а сега взема пари от компенсациите и ги пренасочва за други цели. Значи, има, има фермери, които вече са получили някакви пари, други, които още чакат. Изглежда, че фермерите от южната част на Европа може би по-рано са подали своите заявления, но и на финландските фермери е обещано, а не е изпълнено. Защо сега се започва с това преразпределение и как ще бъдат изплатени компенсациите още тази година. Това е много важен въпрос, защото в Финландия фермерите претърпяха големи загуби и рискуват да фалират. Цели предприятия са под риск от фалит. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Дириада. Ирландия много се притеснява от писмото за корекция. Кризата, както знаем, ще доведе до намаляване на преките плащания. И мерките за Русия ще струват 344 милиона, ще останат само 89 милиона в резерва. Разбирам, че комисията в момента обмисля конкретен пакет за компенсиране на Финландия и Балтийските държави. Те ще отнемат целия резерв. Това ще има въздействие върху Ирландия, коя, в която има силно развито селско стопанство. Нашите фермери отново ги наказват с това са съкръщение от 1,3%. Имаме криза с говежото месо. В цяла Европа има сълскостопанска криза, свързана с цените. Така че всички по-нататъчни съкръщения от Фонда за гарантиране на селското стопанство. Да, знаем, че има бюджетни ограничения, в, и тези ограничения засягат всички функции, но не смятаме, че да се взимат пари от фонда за гарантиране на селското стопанство е решение, което ще доведе до нещо полезно. Още един въпрос и след това ще чуем отговора. Господин Фернандеш. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за много важните обяснения. Те ни дават възможност да си изясним някои неща. Първият въпрос е много ясен. Ще има ли отрицателни последици за фермерите? писмото за корекция ще навреди ли на фермерите или не? Първо. Като първо. Второ. Когато говорим за бюджета 2015 година, искам да знам дали през 2015 кризата ще се задълбочи. Има ли механизъм, който дава възможност на фермерите да получат компенсации за руското ембарго или друга криза? По втория въпрос, е, какво предлага Европейската комисия за случаите, в които сумата за кризисния резерв се окаже недостатъчна, за да се отговори на спешни потребности? Какви решения ще бъдат предложени? Какви ангажименти можем да получим? за това, че писмото за корекция няма да бъде в ущърп нито в, нито в сега, нито в бъдеще при задълбочаване на кризата. И ако санкциите продължат, ембаргото продължи и се окаже, че сумите са недостатъчни. Предлагам сега да чуем отговорите на първата група въпроси. Госпожо Кавиньо, с едно малко по-спокойно и бавно темпо, ако може. Да, благодаря, благодаря ви за въпросите. Те, те наистина са в духа на, на реакциите на повечето хора. А, много е трудно да се обяснят точно конкретните процедури а, от това как се създава коригираш бюджет. Сега, а първо по въпроса за компенсациите на загубите на мръкопроизводителите. Комисията нищо не е правила с бюджета за 2014 година в това отношение. Нищо не е преразпределено. В момента говорим само единствено за бюджета за 2015 година, който всъщност се изпълнява от средата на октомври. Тоест вече говорим за бюджета за до година не е имало до сега преразпределение на средствата за селско стопанство. Всъщност бюджета е, има излишък, който ще се прехвърли, остатка ще прехвърли за 2015 година. Ще бъдат обещатени производителите е, и то, но не в рамките на тази годишния бюджет, а за следващата година. Така че няма е, решение, което да води до забавяне на, на обещетенията. По втория въпрос. Въздействието на допълнителните мерки във връзка с резерва и дали има специален пакет за обещетение за компенсации. Както казах, първо трябва да видим самото изпълнение на мерките как ще тече. Мерките са прияти, но поради пазарната обстановка, както знаем, производителите не проявяват интерес към тези мерки, които са предвидени. Както казах преди малко, 30% е недостига в изпълнението на мерките за плодове и зеленчуци и също така трябваше да спрем мерките за млякото, понеже не, не, не, не бяха достатъчно целенасочени във връзка с Финландия и Балтийските страни. Изготвят, изготвя се нов пакет мерки, не мога сега да кажа повече, но по въпроса на господин Фернандеш мога да кажа, че подходът ни се вижда на девета страница от моето изложение на екрана. Показваме го пак. Предвижда се поетапно въвеждане на спешните мерки. Първо са възможностите за преразпределение. Второ, да се ползва кризисния резерв само тогава, когато това е абсолютно необходимо и в размерите, в които е необходимо. И накрая отделяне на средства за реагиране при нови кризи. Ако средствата не са достатъчни, а не може всичко да се предвиди. Какво, какво ще стане, ако Русия разшири ембаргото си? Да, тогава ще има по-сериозни последици. Само, че ние няма как да предвидим всичко това в момента. Трябва обаче да има резерв, който да се активира с проект за изменение на бюджета. Така че перото селско стопанство е това, което се радва на най-много защитни механизми за непредвидени обстоятелства. Имаме бюджет, има предвидени бюджетни кредити, има предвиден марш под тавана за гаранционния фонд, има и, специал, има и специален фонд. Има редица, редица а, механизми, които са насочени а, именно към това да сме готови през 2015 година. Има също така и други средства, има последователност, има алгоритъм, който ще, ще определя а, начина по който максимално ефективно да реагираме на, на кризи. Така че ако се задълбочи кризата и ако това изменение на бюджета, тази корекция не е достатъчна, продължаваме да имаме и други резервни средства, които да можем да оползотворим до година. Отново се връщаме на въпросите. Благодаря, господин председател. Коригиращото писмо е наистина много важно а, и така доста разбуни духовете. Мисля, че става въпрос за едни комплексни механизми, в това се убеждаваме и днес, но е важно да защитаваме европейското селско стопанство и да го опазваме. И ако тази година и до година имаме да решаваме проблема с руското ембарко, то има и достатъчно други открити проблеми. Европейският съюз трябва да спазва собствените си ангажименти във връзка с общата селско-стопанска политика. И ако предварително изчерпим кризисния резерв, рискуваме да не можем да се справим с бъдещи рискове, защото кризи ни чакат. В това няма съмнение. Не можем да не очакваме и криза с млякото. Аз говоря от гледна точка на моя регион има опасност от международна конкуренция. Това въжи и за месото и за млякото. Приключва, отваря се пазара за конкуренция. Ще се стигне до свръхпроизводство, което ще създаде огромни трудности за Европа. Но кризата в млякото може да има неочаквани последици и за говеждото месо, защото това месо също производство на месо е свързано с производството на мляко. Аз силно се притеснявам за бъдещето на европейското селско стопанство, ако не успеем да предвидим кризите, които се очертават. Ето защо смятам, че би било безотговорно да не предвидим резерв за криза. Госпожа Бардио Газала не можа да дойде тук, защото има закъснение в самолета и тя изразява желание да отложим решенията за четвъртък сутринта, когато ще подготвим помирителния комитет. Госпожа Гресли има думата. Много е интересна цялата тази история, господин а, председател. изведнъж изникват едни 484 милиона разполагаема маса. Питам се защо не се знаеше предварително. Точно сега се опитваме да изкрънкаме от съвета повече пари, а се оказва, че сме имали излишък в бюджет. Много странно. Разбира се, че тук играят роля и пазарните цени, и пазарните тенденции – но ако бюджета 2015, за 2015 година е такъв, какъвто беше за 2014 година, не знам дали е правилно. Втори въпрос във връзка с руската криза. А, Чува се, че комисията е спряла новите заявления за изплащане на компенсации. Изплатила е някой, но са възникнали съмнения за измами в областта на производството на сирене, примерно. Въобще в някои страни са се подали заявления за по-големи количества загуби, отколкото е годишното производство на цялата страна. Искам да попитам, защо комисията продължава да изплаща първоначално подадените заяв... по първоначално за... подадените заявления, въпреки съмненията за измама. Ние сме все пак депутати от тези държави членки и не можем да бъдем доволни, защото не ни е все едно дали нашите данакоплаци плащат наказателни лихви заради грешки на Европа, заради едни хора, които са измамили или плащат данъци за европейския бюджет. Не може да ни е безразличен този въпрос, защото става въпрос за парите на нашите дънакоплаци. Малко съм объркана, защото сега като говорихме с Европейската комисия, винаги ми се казваше, нямайте грижа, пазим интересите на Европа, ще си ги върнем тези пари. Но ние знаем, че има съмнения за измама. Сега не знам на национално ниво, знае ли се това, не искат ли да го знаят, но все пак това са двата въпроса, които ме вълнуват. Думата има господин Дес, който е член на Комисията по селско стопанство. Благодаря, господин председател. Аз съм от 10 години депутат в Европейския парламент. За първи път съм член на бюджетната комисия и ми беше малко трудно да разбера всичко. Много съжалявам, че колегата Петър Яр го няма, защото той отговаря за това досие в нашата комисия по селско стопанство. Но искам да повдигна няколко въпроса. Не мога да разбера защо комисията се бави да помогне на балтийските или финландските фермери. Ако си практикуваш фермер, няма да разбереш сложността на европейските процедури. Разговарях и с финландски и с латвийския аграрен министр. Би трябвало да е възможно да се създаде обща компенсационна система – преди кризата, примерно млекопроизводителите получаваха 40 центра, примерно на литър мляко и веднага след ембаркото за два месеца цената на млякото падна два пъти, т.е. стана 20 цента. Това застражава съществуването на тези фермери. Те ще фалират. Не можем да се бавим. Аз лично предложих една много а, проста система, която изключва възможността за измами. Ако си е, е, е получавал фермера 40 цента, а сега за 20 цента, разликата е 20 цента. А, Общо средно за Европа намалението е 4 цента, намалявам с тези 4% и изчисляваме ни 15-18%, които веднага мога да изплатя. Очевидно в Европа са се отучили да мислят по простия начин а бихме могли да излъчи много а, силен политически сигнал към балтийските фермери, че Европа и Брюксел са дееспособни, а те очевидно не са. Да знаете, тези селени ще, тези фермери ще загинат, ако не почнем да действаме. Аз съм от Бавария при нас намалението на цената на литър мляко е до 18%. Аз до сега не съм поискал компенсации, но там, където е застрашено самото съществуване на фермата, трябва да се предприемат мерки и Европа трябва да е в състояние да действа бързо. Що се отнася до бюджетната ситуация, заедно с Пало де Кастро от СЕИДЕ и други колеги от други политически групи написахме писмо до Жан-Клод Юнкер, защото сме възмутени, че има пари, които се връщат в селско-стопанския бюджет и се преразпределят за други цели. Какво значи 400 милиона евро за кризисен фонд? Ми 400 милиарда евро нищо не са. А, в същото време са засегнати селяни, кои, е, фермери, които доставят по 130 милиарда литра а, мляко на а, година. А тези 400 милиона се явяват в сравнение с всичко това един бакшиш. Нищо няма да свършим с него. Аз съм против да се трупат по този начин такива пари в кризисния фонд и да не се връщат на края на годината. Не виждам как при една истинска криза ще има достатъчно пари. Така че пледирам да се действа бързо и е, парите, които идват от аграрния бюджет, да се върнат в аграрния бюджет и да бъдат използвани за компенсиране на млекопроизводителите в прибалтийските държави и Финландия. Мерси. Мадам... Благодаря, госпожа Калвиньо. Благодаря за тази възможност да отговоря. Не мога да не се съглася с политическите е, изявления за необходимостта да спазваме ангажиментите, доверието в Европа и защитата на обща сълскостопанска политика. Няма разногласие по принципите. Въпросът е как да постигнем тези цели в сегашните е, условия и бюджет. Госпожо Гресле, два коментара. Има излишък в бюджета за селското стопанство и това не е изненадващо. Като имаме предвид, че разполагаме с различни инструменти, по които ще има възстановяване в края на годината при определени обстоятелства, е нормално всяка година да има излишък. Цифрите за тази година са следните. Излишък 900 милиона. Това е свързано с финансовата дисциплина, Друга част е, е неизползван кризисен резерв и е нормално в края на годината да има излишък, който ще бъде прехвърлен е, в бюджета за следващата година или върнат, в зависимост от обстоятелствата. Нашата цел е да предвидим приходите през 2015 година, благодарение на корекциите, Тези корекции, това са финансови корекции, които в момента се обсъждат между комисията и държавите членки, до година би трябвало да доведат до по-високо ниво на разпределените приходи и е напълно възможно следващата година да имаме по-висок резерв поради неизползвани средства тази година. Що се отнася до измамите, нямам информация или данни за подозрения за измами. Онова, което сме идентифицирали е, че някои от мерките не са били твърде целенасочени, били са твърде общи. Ето защо някои фермери, които не са изнасяли за Русия, са се възползвали. Не става дума за измама. Става дума за това, че поради спешния характер на мерките те бяха твърде общи и недостатъчно целенасочени. Стигам до въпрос повдигнат от няколко други депутати, а именно защо мерките за Балтийските страни и Финландия все още не са приети. Аз не смятам, че това се дължи на модността на комисията. Решения непрекъснато се взимат в съвета по селско стопанство. Искаме обаче мерките да бъдат целенасочени. Ето защо имаме нужда от обективни критерии за това, кои фермери имат право на достъп до тези мерки. Някои от въпросите са доста сложни. Например, един от индикаторите е обективната цена, а обективната цена на пазара в Финландия е относително висока. Така че няма да не бихме достигнали ниво, което би оправдало тези мерки. Въпросите се обсъждат от министрите на селското стопанство и затова все още не е прият пакет в помощ на Балтийските страни и Финландия въпреки че мисля, че има политическа воля за ясно, целенасочено решение на конкретните проблеми. Председателят благодаря. Думата има господин Кюзмик. Благодаря, господин председател. Да, положението наистина е сериозно. Санкциите от страна на Русия не спират, нещата продължават. А комисията предлага да запазим кризисния резерв за до година. Може би все пак този резерв е единствения начин да се финансира компенсирането на тези санкции. Това, което каза представителката на комисията, поражда голямо недоразумение последствието от руските санкции е драстичното намаляване на цените на всички селскостопански продукти, включително и в моята страна Польша. В някои сектори се стига до 30, 40, дори 70% в сравнение с цените преди кризата. Представителката на комисията каза, че средствата за тази година не са използвани. Средствата предвидени за компенсации за тази година не са освоени но комисията същевременно предлага такава схема, която от която последствието ще бъде, че много малко ферми ще получат своите компенсации. Например, тези, които унищожават реколтата си. Не са толкова много решенията, които предлага комисията а последствията от ембаргото са много дълбоки. Засегнати са всички селскостопански продукти, на всички тези продукти са спаднали пазарните цени, а компенсациите могат да бъдат от голяма полза за селското стопанство. И това не е само проблем на Финландия и при Балтийските държави. Польша също е засегната. Ние също изнасяхме аграрна продукция за около половин милион евро годишно а, за Русия, което и сега полските фермери понасят тежък удар. Тъй, че искам да обърна внимание на представителката на комисията върху а, прехвърлянето на кризисния резерв за следващата година. Не е правилно. Мерси. Благодаря. Думата има господин Олбрехт. Благодаря, господин председател. Ще ми се да получим още някои разяснения от представителката на комисията. В дискусията стана въпрос за санкциите, за изплатени средства след ембаркото. Каза един, друг каза нищо не е изплатено. Моля обяснете по-конкретно какво е платено, какво не е платено колегите от Комисията по селско стопанство е, ми се струва, че са добре информирани защо не са мобилизирани до сега средства. Това е важен въпрос. От дискусията личи, че не сме много сигурни какво е платено тук в бюджетната комисия и какво не. Във всички случаи обясненията на представителката на комисията не бяха ясни. Друг въпрос който искам да повдигна. Тук в бюджетната комисия е много важно да дефинираме точно, що е то е, кризисен резерв или резерв за непредвидени обстоятелства, за да знаем какво а, с какво си имаме работа. А, това, което става вследствие на руското ембарко, криза ли е в селското стопанство? А ако е криза по дефиниция, то трябва да се мобилизират средства от кризисния фонд и вече колко средства ще се мобилизират, не се знае. От комисията се чува, че до година ще бъдат необходими 35 милиона на каква база са изчислени а, тези суми. Очевидно има и очевидно са спорни. Най-важното е, че е, трябва да установим сегашната ситуация кризисна ли е, т.е. може ли към нея да се прилага, при, е, прилагат изискванията за мобилизиране на кризисен резерв? И още нещо. Кризисният резерв, е, беше казано тук, се крепи на тези едини колко беше там процента плащания. На е, от страна на фермерите. Какво означава това? Фермерите плащат за кризисния резерв, т.е. плащат за компенсациите си. Нека комисията да обясни. Защо? И, и как така онова, което ще се изплати, на фермерите ще им се върне след това в края на 2015 година от предвидения излишък? Това е много важен въпрос. Някой трябва да го изясни и да се каже ясно кой, колко и защо ще получи. Т.е. ще върнем на фермерите онова, което така да се каже сме им извадили от джоба или това ще стане чрез преките плащания или от излишалите. Значи първи въпрос. Има ли пари, платени ли са пари и на кого? Втори въпрос. Точна дефиниция на криза и кризисен резерв. Друг защото е важно. И третият въпрос, как ще бъдат компенсирани фермерите? От кои пари? Мерси. Месье Колмел. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че документа, който обсъждаме днес, първоначално ме изненада. Изненадах се, защото изнес оказа, че има едни пари, с които можем да разполагаме. Сега, като си правя равносметка, трябва да призная, че съм много объркан от дискусията. Чувам доста противоречиви неща различни така, аргументи, които може би са основателни, но се питам. Ето, представителката на комисията казва, че това си било обичайна процедура, нищо особено нямало. Ами, че тогава не разбирам защо изникват толкова много въпроси от наша страна. Къде да прочетем процедурата за е, тази обичайна, т.е. правилата за тази обичайна процедура? Освен това трябва да кажа, че а, не бива да забравяме, че се нуждаем от прозрачен бюджет. С други думи, можем да харчим пари само тогава, когато фактите са пределно ясни. А да са пределно ясни фактите означава да имаме а, ясна а, база за разчети. Сега имаме най-различни бази, най-различни линии на харчене. Сега не може базата, която ни се обясни тук, да е базата за похарчване на няколко стотин милиона евро. Защото всеки в Европейския съюз има право, след като Европейския съюз е поел едни ангажименти, да очаква да си получи парите по тези ангажименти. А що се отнася до кризисния резерв, кризи има непрекъснато. Сега става въпрос конкретно за, Рус... санкциите а, на Русия. Аз също смятам, че трябва да помогнем час по-скоро на засегнатите. Но ето, този случай отново доказва, че ни трябват резерви в бюджета, защото иначе а, ще се изправим а, пред други кризи, за които няма да имаме средства. Може би този пакет, за който говорим, трябва да съдържа альтернативи, да ни бъдат изяснени тези альтернативи и ние да гласуваме коя е най-добрата от тях, но да ни бъдат представени в пакет. Госпожо Калвеню, ще отговорите ли на тази поредица от въпроси? Yes, thank you very much again. Да, още веднъж ви е, благодаря. Да, напълно съм съгласна с депутата, който каза, че е, е, Полша е особено пострадала от кризата. Именно за това Полша, повече от всяка друга страна, бе подпомогната от първия пакет за плодовете и зеленчуците около 70% от първата група мерки а, е, а, е, бяха насочени именно към а, е, Полша. Затова ни трябваше втория пакет за другите държави членки. Тъй, че има доста ясна връзка между, между степента на, на това, страните, които са били най-засегнати и, и изплащането на средствата. Сега, неизплатените средства. А, как, как действат нещата. Държавите членки изплащат помощите след това е, Европейския съюз е, е, покрива тия разходи. По първия пакет започваме ние да изплащаме от наша страна два месеца след, след като държавите членки са изплатили площите. Втория пакет все още е в действие, така че в момента държавите членки трябва е, авансово да, да, да осигуряват средства, които след това ще бъдат покрити от европейския бюджет. Третия въпрос. Дали това положение се покрива от разпоредбите за кризисния резерв. Сега естествено, че кризата не е причинена от земеделските, производители – аз бих казал, че никоя криза не се причинява от е, фермерите. Кризите възникват от непредвидени обстоятелства, които засягат е, по един или друг начин пазара. Според нашата правна служба е, е ясен, ясен е сценария. Кризисният резерв е инструмент, който може да се ползва в момента. Сега, дали е кризисният резерв в края на 2015 година ще се активира да се е, осигурят плащания а, за фермерите сега. Зависи от това какво ще е положението. Зависи дали ще бъдат преразпределени бюджетни кредити за плащания. Да видим дали ще има нови средства а, до година за непредвидени обстоятелства. Възможно е. Сега обаче не може да се каже. Друго нещо, което не можем сега да предвидим е, е дали ще се оползотвори изцяло кризисния резерв. А, така че няма как, няма как да дам информация по този въпрос на този етап. Сега, каква е процедурата за този обичаен процес? Какви са правилата за тази обичайна процедура? Сега, процедурата трябва да е максимално прозрачна. Това, което става е, към този момент в годината е, че трябва да се актуализират стоеностите на приходите. Приходите от, от Налози за млякото и обикновено именно през есента правим това. На базата на тия разчети излизаме с писмо за предложение за коригиращ бюджет. Сега за първи път споменаваме възможността да се ползва кредитния резерв. Предлагаме не просто да се трупат резерви и, и, и постоянно да се преразпределят средства в бюджета, ние предлагаме да се преразпредели онова, което няма да е нужно за общата стопанска политика, така че да се попълнят нуждите в други, други области на бюджета мерките за бюджетна дисциплина започват да, да оказват своето въздействие в областта на, на селското стопанство, така че реакциите са съвсем, съвсем естествени. Но при сегашните бюджетни обстоятелства би било безотговорно да, да не преразпределяме е, унези е, средства, които в момента са свободни. Трябва ли ни резерв в самия бюджет? Да, разбира се, че ни трябват резерви в бюджета. Най-вече за ОСП. А сега въпросът е колко големи да са тия резерви. И при какви обстоятелства да се осигуряват. На каква цена. Благодаря ви. Сега повече не приемам заявки за изказване. Трима души са се записали. Първият е господин Манка. Благодаря, господин председател. Проблема, който обсъждаме днес е изключително важен. Това си личи и по реакциите на депутатите и от изразените от тях притеснения, които и аз поделям. Ако не успеем да помогнем на фермерите, в случая във връзка с руското ембарго и да не забравяме конфликта в Украина, ще има много сериозни деформации на нашите пазари. Това, което някак си не чух тук е някой да представи една обща картина. Чухме че за някакви изчисления от къслични. Трябва да имаме е, представа за общата картина, за общата структура, иначе бихме имали сериозен проблем. Нещата трябва да се разглеждат в тяхната взаимна връзка. Говорим за различни видове санкции. Не съм убеден, е, не съм убеден, че ще оцелеят обаче фермерите, които не получат своите компенсации. Кой ще уреди техния въпрос? Държавата ли ще им помогне? Еднообразна ли е процедурата във всички държави членки? Има лихви за просрочие? които трябва да се плачат. Има 25 милиарда, милиарда неизпл... неизплатени средства, чухме. Това може да породи голям проблем, особено по отношение на коригиращия бюджет. Затова съм съгласен с докладващата, че в тристранните преговори трябва да изясним този въпрос. До сега не съм чул предложение за решение на този а, въпрос. За сега а, никой още не е предложил нещо. Благодаря. Мерси, месье Тарон. Господин Тарон. Благодаря, господин председател. Съжалявам. Съжалявам, че може би ще повторя някои от въпросите, които вече чухме, но трябва, трябва повече яснота да внесем в някои въпроси. В момент на криза криза в сектора на млякото, много, много ме притесняват идеите за намаляване на резервите е, за до година. Надявам се комисията да, да потърси други начини за осигуряване на обещетение а, а, за пострадалите от руското ембарко. е, естествено, че комисията а, е, също е ограничена в действията си е, заради финансов, мерките за финансова дисциплина, променените тавани в е, многогодишната е, финансова рамка. Но имам два въпроса, съвсем прости. Вярно ли е, че допълнителните приходи по гаранционния фонд могат да се използват единствено за, за увеличаване на плащанията, но не и ангажиментите? по бюджета и в следствие от това тия допълнителни приходи не могат да се ползват за, в отклик на руското ембарко. Втори въпрос. Обещетенията във връзка с ембаргото, без да се използва кризисния резерв, под риск финансовия механизъм изобщо. Та, комисията, комисията търпи критика. Не, не, вече много, чували сме критики отправени към комисията, че твърде бавно действа. А сега чухме отговор, че е, процедурата отнема два месеца. за нас и за комисията два месеца може нищо да не е, но, но за една крава и нейния стопанин това може да бъде много дълъг период време. Благодаря. Благодаря, господин председател. Кризата с Русия вълнува всички ни, не само фермерите. Чухме, че е имало тези дни споразумение с комисаря Етингър, че Европейския съюз отпуска гаранции за покупките на газ от Русия от страна на Украина. Питам се откъде ще дойдат тези пари, ако се говори вече за тях. Okay. Um, I'm going to give the floor for the very technical and precise questions that Силвано, ако не възразявате, ще дам думата по въпроса за финансовата дисциплина, но по по-общия въпрос, общата картина, да, действително трябва да гледаме по-високо бюджета за 2015 година. Не забравяйте, че селското стопанство е област, където няма просрочени, няма неплатени сметки. И естествено не се опитваме да променим това. Не искаме това да се промени, но това е единствената област от бюджета, където до сега не е имало никакво напрежение в това отношение. Да, а, за купуването на газ от Украина по, по, по, по този последния въпрос. Колегата ще отговори а, а, на въпроса. Може би, може би по-нататък а, пък и в двустранен план ще продължим да говорим по този въпрос, защото за сега нямам, нямам информация по въпроса. Колегата. Благодаря. А, сега по въпроса за допълнителните предвидени приходи и а, а, дали, дали става въпрос единствено за бюджетни кредити за плащания или също и за а, поети ангажименти. По гаранционния фонд за селското стопанство плащанията и ангажиментите се се третират заедно, няма, няма разграничение. Именно за това няма проблеми с плащанията по първия стълб за селско стопанство. Тоест, приходите, които се предвиждат, дават възможност за поемане на повече ангажименти и тяхното изплащане. Това е причината. Е, това е което обясни и госпожа Кавиньо за последователността на мерките. 45 милиона, които са предвидени за 2015 година. Първо всъщност ще бъдат оползотворени, преди да, се, преди да бръкнем в кризисния резерв. Сега финансовата дисциплина. Имаме възможност за ползване на бюджетни кредити, за тяхното преразпределение, има предвидени и допълнителни приходи над сега това, което се предвижда в писмото за коригиране на бюджета. И ако и това не е, не е достатъчно, заедно с кризисния резерв има възможност и за допълнителна корекция на бюджета с което се е оползотворява резервния марш резерва, който е в рамките на самия съскостопански гаранционен фонд. Та това е положението и това са възможните сценарии за действие. Благодаря, господин председател. Разбирам, че е нужно да се преразпределят средства. Искам обаче да кажа, че от политическа гледна точка проблемът е ясен, не е ясен и лесен от експертна гледна точка – но ние трябва да кажем ясно на съвета, че става дума за солидарност между държавите членки. И фермерите не поискаха това. Те дадоха своето съгласие като граждани на Европейския съюз да бъдат част от обща политика, но не са поискали да бъдат, да бъдат засегнати от последиците. Така че не бива да ги настройваме срещу себе си. За това става дума солидарност между държавите членки. Това е което искам да кажа на а, тук. Сега аз оставям експертните детайли на онези, които са специалисти, но искам да кажа на съвета и на комисията. Трябва да решим проблема. Не можем да оставим тези хора. Въпреки, че от експертна гледна точка всичко е съвсем точно. Като член на комисията по съгласуване, аз съм наясно с това, че трябва да се да решим проблема за неразплатените разходи. Това е което исках да кажа. И последният, който има думата, е председателят. Тази ситуация е болезнен израз на натрупаните неразплатени разходи. И ако нямаше толкова много неразплатени разходи, може би комисията нямаше да прибегне до коригиращо писмо за разпределяне на средства, предназначени за селското стопанство към други сектори. Госпожо Калвиньо, вече ви казахме, че ако коригиращия бюджет за 2014 година бе предмет на одобрение от съвета, това ще ни даде възможност да посрещнем нуждата от финансови среща няколко думи за кризисния резерв. Това е ново явление, което е свързан с многодишната финансова рамка 2014 и 2020. Този резерв беше учрежден през 2014 година. Той се финансира с вноски от първия стълб – т.е. правата за производство. Т.е. самите фермери попълват този фонд и е нещо като осигурителен и застрахователен елемент. И този елемент, който е предназначен за, за фермерите, не бива да бъде предмет на критики. Колеги, знаете, че се очертава сериозна криза в сектора мляко и месо. Перспективите за цените са тревожни. Трудно ни е дори да оценим мащабите. Трябва да се обмислят компенсационни мерки, за да се неутрализират опасността. Ето, вече не приемаме други заявки за изказване. Последната дума има госпожа Кавиньо. Само искам да ви благодаря, господин председател, и радвам се, че имахме тази възможност за размяна на мнения. Тя се спря на много важни въпроси, които възникнаха след представянето на писмото за корекция. Наясно сме с политическите елементи. Знаем, че комисията е възприела един по-различен подход – ние положихме всички възможни усилия да намерим решения за производителите в Европейския съюз. Заедно с това обаче ние носим отговорност за изпълнението на бюджета. И от тук нататък аз смятам, че все повече ще ни се налага да обсъждаме тези въпроси, тъй като е, ще стигнем до въпроса до инструмента за гъвкавост в, рамки, в новата многодишна финансова рамка. Благодаря, госпожо. Е, коригиращия бюджет ще остане в е, основата на програмата на съвета. Мисля, че Комисията по селско стопанство ще се занимае с този въпрос в четвъртък и може би ние ще можем да участваме. Госпожа Забао е, ще прояви интерес към участие. Също може би ще въжи и за други колеги. И така, благодаря на колегите от Комисията по селско стопанство за това, че бяха тук. Господин Питер Яре, докладчик, но той се извинява за това, че не можа да присъства. Сега ще разгледаме проекта за коригиращ бюджет за 2014 година и давам думата на господин Депре, докладчика. Той ще разгледа различните проекти, които до сега не са били гласувани. Тази сутрин те ще бъдат подложени на индикативно гласуване. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. И така, както се разбрахме, аз искам да напомня най-напред на колегите стратегията, която сме формулирали до сега. Ще повторя с няколко думи. Първо, решихме да се опитаме да постигнем споразумение с съвета за проекто коригиращия бюджет за 2014 година, преди да се прием бюджет за 2015 година. Решихме да анализираме глобално всички писма за корекция 1 и 2 до, чак до номер 7. И това е причината, поради която по време на последното пленарно заседание ние проехме изменение към второто писмо за корекция, което в противен случай нямаше да може да бъде прието и парите щяха да влязат в джобовете на държавите членки. Тъй като съветът още не се е произнесъл по проекто коригиращия бюджет номер 2, нямаме възможност да гласуваме в пленарна зала позиция по другите проекто коригиращи бюджети. Тъй като този месец трябва да започнем на 6 ние знаем какъв е проблема с графика. Нямаме възможност да излезем с позиция в пленарна зала и днес ще проведем индикативно гласуване по всички доклади, които ще представя по всеки от проекто коригиращите бюджети ние бихме искали да има единно гласуване и да се приемат единно глобално от съвета. Аз ще ви представя проекто коригираш бюджет номер 3. Да ви напомня, той предвижда увеличаване на кредитите за плащания с 4 милиарда. Това означава, че не само ще използваме резерва, но ще използваме резерва за непредвидени обстоятелства. Проекто коригиращия бюджет, който ще ви представя, ще бъде израз на споразумение по писмо номер 6 за мобилизиране на резерва. За мобилизиране на резерва има нужда от ясен акт. Е, проекто коригиращ бюджет 4 и 5 вече са ви представени. Те предполагат споразумение за мобилизиране фонда за солидарност. Е, ще има и други доклади и остава да представим проекто коригиращи бюджети 6 и 7 и аз ще помоля комисията по-конкретно по конкретно по 6 проекто коригиращ бюджет да ни представи съдържанието им, за да можем всички да сме наясно с това съдържание. Но ние трябва да приемем проекто коригиращите бюджети от 2 до 7 в пакет. Госпожо Калвиню, заповядайте. Номер 6. Благодаря и аз ще се постарая да говоря максимално бързо и ясно. Проекто коригиращ бюджет е много сложен и специализиран. Проекто коригиращ бюджет номер 6 всъщност е в отговор на годишната корекция в собствените средства това преразглеждане се извършва, за да се актуализира приходната част на бюджета въз основа на постъпленията от различните собствени средства. Тази година новините са хубави. Митническите постъпления са по-високи, но постъпленията от ДДС са по-низки от предвиденото и баланс брутен национален доход – се всъщност предвижда корекция в брутния национален доход на държавите членки, което доведе до определени възражения. Всъщност това е независим процес, който се извършва от Евростат, анализира данните и казва, че това са данните, които ще се използват за целите на собствените средства. Независимо от специализирания характер на процеса, очевидно тази година се стигна до остри реакции, особено в някои държави членки тъй като корекциите бяха особено високи за баланса на брутния национален доход. Каква е причината за преразглеждането? Това е начинът по който изчисляват, се изчисляват данните за целите на брутния национален доход в държавите членки. Това е свързано с различни причини. По-добри, по-добра методология, премахване на някои резерви и така нататък. Онова, което предложихме в проекто Коригиращ бюджет номер 5, е първо да се увеличат традиционните собствени средства с 420 милиона, за да се отразят по-високите от очакваните митнически приходи. Второ, отрицателна сума 85 милиона за ДДС и положителна величина 8,5 милиона за баланса брутен национален доход, за да се компенсира допълнителните доходи и приходи, които ще влязат в бюджета, чрез автоматичното прилагане на корекцията в брутния национален доход. Ако не приемем проекто коригиращ бюджет номер 6 до 1 декември, държавите членки ще трябва да внесат в европейския бюджет 9 милиарда. Нямаме нужда от тях, тъй като разполагаме с достатъчно средства от постъпленията от собствени средства, както и от други източници. Е, те ще дойдат от проекто Коригираш бюджет номер 4. Следователно, ние предлагаме да върнем тези средства на държавите членки. Това би трябвало да е положителна новина за държавите членки. Но, разбира се, относителният а, принос на държавите членки се промени. Някои държави членки използваха възможността да увеличат стоиността на брутния национален доход, следователно и вноската им трябва да бъде по-висока. Така че баланса за това кой ще получи обратно средства и кой ще трябва да плаща допълнителни средства, доведе до множество дискусии в съвета. Но проекто коригиращ бюджет означава връщане на пари в държавите членки, тъй като нямаме нужда допълнителни средства. Проекто коригиращ бюджет номер 7 е съвсем различен. Той е свързан с мобилизирането на Фонда за солидарност на Европейския съюз. Свързан е с наводненията в Сърбия и Харватска през май 2014 и в България през юни тази година. През май имаше е, климатични, метеорологични, извънредни ситуации в е, Сърбия. Е, наводненията разрушиха инфраструктурата и разрушиха множество къщи. Един месец по-късно същата ситуация възникна и в България. Комисията анализира внимателно исканията от трите държави и в съответствие с правилата за Фонда за солидарност решихме да мобилизираме 80 милиона за трите страни. Благодаря. Благодаря, госпожо. Вашето експозе доведе до е, въпроси. Първо госпожа Муди, която има думата. Благодаря. Както казвате, положението с проекта коригираш бюджет СЕК 6 и, и е, хода на преговорите с а, е, е, съвета показват, че не, нещата не се решават само на експертно ниво, а също и на политическо. Политическото ниво всъщност прави приемането на коригиращия бюджет е, много по-трудно. Така че радвам се е, за това, което е, чух от вас, за плановете ви за, за коригиране на това положение и как да се избегнат подобни ситуации в бъдеще. Благодаря. Господин да приема думата. Господин председател, нека да изясним защо се води полемика по проекто Коригиращ бюджет номер 6. Струва ми се, че трябва да бъдат изяснени три въпроса. По тях не бива да има двусмислие. Първо, процедурата, която даде възможност да се стигне до цифрите в документа. Не става дума за предложение на комисията. Става дума за работа, извършена от Евростат в съгласувано с експертите с държавите членки. Искам да попитам дали е ясно, че именно тази процедура е в основата на корекцията на брутния национален доход. Второ, представители на една отделна държава членка – която ще трябва да се бръкне, за разлика от други, които ще получат пари. И има ли възможност една държава членка да избегне плащането в случай се стигне до резултати, които сочат, че това е задължително? И какви ще бъдат правните и евентуално финансови последици, ако държавата членка не извърши плащането в предвидения срок. Третият въпрос е следния и бих е, искал комисията да отговори ясно. Като се приеме проекто коригиращ бюджет проекто коригиращи бюджети 2D7, ясно ли е, че държавите членки ще спечелят? Унези, които ще трябва да платят, ще трябва да платят по-малко. Унези, които ще получат, които трябва да получат, ще получат повече. Благодаря. Благодаря, господин Арнот. Благодаря. Очевидно това е въпрос от голямо политическо значение в Великобритания в момента. Въздействието върху Обединеното кралство е, е много по-силно, отколкото върху други държави членки. Дори и с коригираш бюджет номер 6 става въпрос за над 1,2 милиарда евро, които трябва да плати Великобритания. Това е доста шокиращо и и, и, и, и е нещо, за което Дейвид Камерън май не си дава сметка за сега. Та въпросът ми кога е трябвало да, да, да разбере всъщност, да се сведе до знанието на, на, на британското правителство, че са дължими тия допълнителни средства от него? Да, бих искал да получа официален отговор на, на, на, на този въпрос. Има ли причина за това вноската на Великобритания да е толкова по-голяма, отколкото тази, която е дължима от други държави членки. Да, това е свързано с брутния национален доход, казахте, но виждаме как вноските на други държави членки са доста по-малки. 642 милиона евро е следващата най-висока вноска. Тя е на Холандия, но Великобритания пък дължи над 2 милиарда евро. Дейвид Камерън каза, че няма да плати на, на, на 1 декември. Това естествено ще породи последици. И е, чуда се е, за този член 11 на регламент 115 е, и дължимите лихви и какво, до какво ще доведе. Защото за е, всеки, всеки месец прошрочие лихвите нарастват. В британските медии се говори за нови преговори по тая, по тая вноска. Определенето на размера и в Таймс днес се каза, че може да се договарят наново. А пък в Daily Telegraph се твърди, че Великобритания няма да, да, да плати това задължение. Та искам да знам дали е, има такава реална възможност да се предоговорят размерите на а, националните вноски. Благодаря. Госпожо Калвиньо, заповядайте. Благодаря ви за въпросите. Първо ще обясни какви са правилата и защо са такива, каквито са. Регламент 1150, който споменахте, е, е, е законодателният акт, който урежда събирането на собствени средства. Там много ясно се предписват процедурите. Там се вменяват задължения, така че, така че да, да не решават комисията или държавите членки е, кой какво да плаща. И затова има ясни причини, поне две такива. Първо, така се гарантира баланса в европейския бюджет. Така се гарантира плащането от страна на държавите членки. Всъщност те винаги си плащат задълженията. Втората причина е, че държавите членки трябва да са наясно, трябва да се гарантира, че равно се третират, че няма да има неравнопоставено третиране. За това са така ясни правилата. И процесът почива на статистическия преглед на данните, който обикновено към средата на октомври дава окончателните разчети, които използваме в определенето определянето на собствените, собствените средства. Всяка година се прави преглед, е, е, въвеждат се някои изменения. Тази година е по-особено положението, защото държавите членки се, е, някои от тях са се възползвали от новите статистически правила, което е факултативно, не е задължително, но така се преопределя брутния национален доход. Понякога се чисто методическа промяната, понякога е включена в по-широк кръг дейности, което за сега не се отразява. Но, що се отнася до Великобритания, основната, основната промяна е включването в а, а, дохода на, на неправителствените организации. Процесът е един и същ всяка година, почива на независима статистика, независимите национални статистически служби и е, е сведенията за брутния национален доход са верни. Комисията, от комисията не зависят тези неща поради причините, които току-що изтъкнах. Спазваме много строги срокове. Те са максимално отложени в годината, естествено, за да можем да, да отчетем максимално количество сведения. Прегледа, прегледа трябваше да се извърши до, края на, до средата на октомври, а пък към края на октомври изпратихме актуализираните данни на всички държави членки. Има ли възможност да не плати някоя държава членка? Не. По регламент всяка държава членка се задължава да, да, да внесе вноската си до 1 декември. Не може да се преговаря по крайния срок, по размера на средствата. Ако това не, се, не стане до 1 декември, се налагат наказателни лихви по 11 член от регламент 1150. Сега, дали особено е засегната Великобритания? Да, но не, но, но не и в сравнение с други държави членки. Има нарастване по-голямо при други държави членки, като например Холандия, Гърция, Кипър – така че в относителен план корекциите там са, са много по-сериозни за бюджетите на тия страни. Та, в заключение мога да кажа, че комисията не е в състояние да предоговаря размера на вноските и това е такава и съдебната практика на, на Съда на Европейския съюз. Няма, няма повод за това комисията, ня, ня, няма начин, няма процедура комисията да предоговаря вноските. Това се урежда от регламента. И когато се, се писал този регламент, да, не са били предвидени е, такива изключителни е, обстоятелства. Така че е, е, трябва да видим как да се избягват, да се избягват подобни е, положения в бъдеще но а, това, което мога да кажа е, че няма поле за свободно действие по регламента. Дори в отклик на, на, на а, нововъзникналата политическа ситуация. Благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря, господин председател. Аз имам няколко въпроси и към комисията, за да ми пояснят някои въпроси. Извинявам се, ако въпросите изглеждат глупави, но съм нов и много не разбрах как функционира този механизъм, който доведе до проекта Коригираш бюджет номер 2. Онова, което се казва, коригирайте ме ако бъркам, е, че държавите членки са направили преоценка на брутния национален доход в съответствие с новите нормативи. Ако това е така е глупаво, защото искаме повече или по-малко пари от държави членки, въз основа на нов метод за изчисляване на БВП. В случая на Италия в БВП се включва и а, е, сивата економика, а, е, дрогата, проституцията а, е, и всички тези елементи на черната економика, но това върви против на принципа на е, изчисляване на БВП, защото БВП всъщност отразява богатството на една страна. В него включват всички дейности, които водят до данъчни постъпления. Незаконната економика не води до данъчни постъпления. И тук има една несъвместимост, която аз не разбирам. Искаме повече пари въз основа на нови счетоводни методи, които са иллюзорни. Или пък, може би, това се дължи на факта, че БВП е било изчислено по един начин в началото на годината и в крайна на годината цифрите са различни. В Италия, например, се очаква в началото на годината да е равно на 100, а пък в края на годината се оказва, че е 104. Бихте ли изяснили тези неща, за да можем да ги разберем? по-нататък е интервала между 2002-2013 година Това ли е интервал, в който се прави преразглеждането? не може ли да се прави изчислението на по-кратки интервали, за да, не се, за не се стига до големи цифри, като тези, които Обединеното кралство трябва да плаща? Последният въпрос. Държавите членки са решили да използват нови правила за преизчисление, т.е. те не са длъжни те са решили, може би, за да спестят малко е, средства, във връзка с съотношението дълга БВП. Може би по тази причина са решили да преразгледат методиката. Исках да се изяснят тези въпроси, защото според мен по проекто коригиращ бюджет нещата не са ясни. Искам да разбера кой е виновен институциите на Европейския съюз или държавите членки, които са се е, опитали да използват е, счетоводни е, хитрости, но в крайна сметка се оказало, че те са довели до необходимостта да платят допълнителни средства. Господин Донано, да, дискусията е много интересна в вестниците прочетахме за проблемите и възраженията в Обединеното кралство. Ако има правила, които се прилагат от независим орган, би било невъзможно да се върнем назад – мисля, че всички ние трябва да следим за спазването на общите правила. Има обаче няколко въпроса, които а, се повдигат а, именно а, собствените средства. Дебатът съвсем не е приключил. По въпроса за незаконната економика, за сивия сектор – не знаем на какво ниво а, спираме. Виждаме, че тя се използва при изчисляването на брутния национален доход. Мисля, че и тук обаче трябва да има общи правила. Е, за да можем да направим изчисленията. Господин Таронгш. Е, нашата група обикновено е съгласна с това, което предлага докладчика. Е, има обаче някои съмнения, свързани с тактиката на коригираш бюджет 6 като го приемам сега, мисля, че прекалено снисходителни ще се окажем спрямо, спрямо а, а, съвета. Няколко месеца те ни караха да чакаме. Така че да се отложи приемането. А сега парламента ще излезе с позиция дори преди съвета което мисля, че е от полза единствено за съвета, а не и останалите страни по процеса. Това, е което искам да кажа. Благодаря. Господин Обрехт. като докладчик в е, Сянг за Алде по коригиращия бюджет, е, трябва да кажа, че да, ние подкрепяме нашия докладчик. Е, много е важно да се придържаме към принципа коригиращите бюджети да, да вървят в пакет. Това трябва да се изясни още преди помирителната процедура. Методиката е, е прията от държавите членки, създадена е методиката и резултатите са различни за различните държави членки, но това не е нещо, което подлежи на предоговаряне. Не бива, не бива обаче да позволяваме проекто, е, е, проекто коригиращия бюджет да, да разруши целия пакет, финансовия пакет. Той трябва да остане е, неразделна част от е, финансовия пакет за 2015 година. И не бива да променяме позицията си в, е, по този въпрос. Благодаря. Господин Дюпре. В заключение, господин председател, всички ли можаха да се изкажат? А мисля, че всички, които пожелаха да се изкажат, се изказаха. Може би госпожа Калвиньо може да отговори на последните няколко въпроса, които бяха зададени. След това ще дам думата на господин Депре. Yes, thank you very much again. Благодаря ви. Значи, още веднъж имам възможност да, да отговоря на въпросите ви. Да, пропуснах да спомена Италия. Италия също е засегната от новото изчисление. За новите е, правила, а правилата СЕК не сме ги прилагали. Тая процедура решенията се ратифицират, е, трябва първо да се ратифицират е, от всички държави членки, което се надяваме да стане е, до края на 2016 година. Прилагат се правилата от 1999 година. Обаче в прехода към новите правила от 2010 година има възможност за нова процедура за изчисляване на брутния национален доход. Сега аз не знам какво правят националните статистически служби, институти. Това е тяхна работа. Те са потвърдили процедурите си а, е, а, е, в Евростат, но, но това са собствени решения а, е, на държавите членки. На базата на тези изчисления се определят вноските на страните. И още, още веднъж сведенията идват от националните статистически служби и в скоби трябва да кажа, че е много важно да се запази надъжността на, на, на тази статистика, защото а, има опити да се политизира действието на статистическите служби, а ние държим да се запази тяхната независимост. Процесът почива на общи правила за всички. И това, което ние правим, е постоянно да, да преразглеждаме на данните и да ги тълкуваме в зависимост от спецификите на отделните страни. Много е важно да не забравяме, че е, коригираш бюджет 6 не означава, повече, че повече средства ще влязат в европейския бюджет, в Брюксел. Става въпрос за пребалансиране, преразпределяне на вноските е, от страна на държавите членки. Да, както казаха някои от вас, някои ще платят, ще платят повече, е, други ще са по-облагодетелствени. Но а, пакетът, който, за който попита господин Дюпре, е всъщност а, печели от а, а, вноските на държавите членки. Става въпрос за допълнителни 87,5 милиона евро, които ще влязат в хазните на държавите членки. Мисля, че с това отговарям на а, въпросите, които бяха зададени по 6 коригиращ бюджет. Благодаря. Мисля, че сега господин Депре може да направи заключението по този пакет за корекция на бюджета. Престои ни да гласуваме. Господин Добре. Господин председател. Аз мисля и това е призив, който отправям към всички колеги. Не е, е хубаво да сменяме стратегията в средата на процеса, защото по този начин показваме, че не сме че не сме готови за а, преговори и само отслабваме преговорната си позиция. Ето защо смят, призовавам колегите да запазят а, унази позиция, която вече сме приели, да приемем като пакет проект коригираща бюджети 2 до 6. По отношение на номер 6. Не бива да забравяме, че няма грешка нито страна на парламента, нито на комисията. Държавите членки в, с, в взаимодействие с Евростат са изчислили по определен начин брутния национален доход. Някои са показали, че като са следвали своя път, са постигнали по, по-висок економически растеж. Останалите ми, след като имаш повече растеж, трябва да поемеш и ангажиментите си. Искам да кажа на колегата Девер, че няма да гласуваме проекто коригираш бюджет номер 6. Ще на, на, към кого ще изпратим а, сигнал? Камерън. Той казва, че няма да плати или казва, че ще преговаря. Ако не приемем резултати от изчислението, това ще означава, че вместо да бъдем на страната на мнозинството на страните, които, за които новият механизъм ще е полезен, ние ще създадем ще дадем впечатлението, че се колебаем. Аз мисля, че това би било огромна грешка и би било тактическа грешка в процеса на преговорите. Ето защо смятам, че във вота трябва да потвърдим позицията, с която излязахме. Благодаря. Ще проверим след малко, когато преминем към индикативното гласуване по коригиращите бюджети. Що се отнася до бюджет до номер 6, това няма да се отрази на изчислението на бюджета. Да, ние ще водим преговори, но нези които ще трябва да, които очакват да получат средства, ще трябва да поизчакат малко. Чух онова, което казахте за гласуването в пакет. Сега Нека сега да разгледаме финансовите правила. Докладчик е госпожа Гресле. Господин Ерик Паради може ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. Бих искал, тъй като ми дадах, давате думата, да напомня, че борбата срещу измамите е една от основните цели на новоназначената Европейска комисия. В писмото за мисията, изпратено от господин Юнкер на останалите комисари, е казано, че това е цел, която ще трябва да се преследва. Ресорът бюджет, освобождаване на бюджета и ОЛАФ са обединени и са възложени на заместник председателя госпожа Георгиева. Това е безпредседентна ситуация, която ни дава възможност да очакваме взаимодействие и съгласуваност в областта на бюджета. Бързито разкриване изключването на ненадежните економически субекти е една от причините, поради които разработихме това предложение и смятаме, че този елемент ще повиши разследващите способности на ОЛАВ. Наясно сме с това, че системата, която предлагаме, ще има отражение върху економическите субекти. Ето защо ние отправихме предложение, чиято цел е да се постигне справедлив баланс между финансовите интереси на Европейския съюз и спазването на основните права на економическите субекти. Ето защо в предложението ние въвед предвиждаме процедурни гаранции, така, щото економическите субекти да могат да бъдат чути ние изтъкваме принципа на съразмерност или пропорционалност и предвиждаме централизиран орган, който да анализира всички случаи. Опитахме се да постигнем баланс и по отношение на публикуването на личните данни на економическите субекти и се опитахме да публикуваме цялата информация. Европейският орган защита на личните данни ни помоли да не публикуваме тези данни, що са данните за физическите лица ние обаче следваме по-скоро насоките на Transparency International и смятаме да се публикува цялата информация, в това число, т.е. и физическите и юридическите лица. Наскоро получихме официално становище на Европейски орган за защита на личните данни. Също така направихме така, че предложението да не, да няма никак, да не бъде в ущърпа на задълженията на ОЛАФ да зачита основните права в процеса на разследването и също така да се запази личната неприкосновеност на тези, които подават сигнали. Така ще се засили взаимодействието между ОЛАФ и комисията и ще помогне на комисията да при приемането на мерки насочени към запазването, опазването на финансовите интереси на Съюза. ОЛАФ е, има задължението да информира националните органи, е, при които се е, в процеса на разследването се оказва, че е необходимо да се предприемат превентивни мерки. И също така на ОЛАФ трябва да се подпомага при предприемането на тези мерки. Аз смятам, че предложението на комисията беше прието добре, както казах и от Transparency International, те зададаха няколко въпроса, по-конкретно за състава на централния орган. Освен това, във връзка с финансовия регламент и правилника за изпълнението му, то те ще бъдат предмет на решение от страна на комисията и им беше отправена и критика, която смятаме, че има своето обяснение. Става дума за премахването от мотивите за изключване конфликта на интереси. Конфликта на интереси не е изключен от списъка на мотивите и в финансовия регламент се казва, че този конфликт на интереси е недопустим за служители на европейските институции. В случаите, в които има служител, на институциите, който е член на административен орган за управление и контрол на економическите субекти, които участват в търгове за обществени поръчки и извършва нарушение, се предвидени конкретни санкции и економическият субект, в който той участва, е изключен. Е, най-сетне ние добавихме към дефиницията на сериозна измама опитите за оказване на влияние върху процеса на взимане на решение от страна на органът на, централ, на централния орган, смятаме, че аспекта конфликт на интереси е отчетен. И последно, ние работихме с, в тясно взаимодействие с държавите членки. Бюджетната комисия разгледа текста. Очаква се проект за доклад на госпожа. Очакваме проекта на госпожа Гресле да бъде разгледен от Корепер и след това ще се проведе тристранна среща. Аз мисля, че основната реакция на държавите членки беше свързана с тревога заради административната тежест, проистичаща от необходимостта да е, дават на Европейската комисия информация, имаща отношение към защита на финансовите интереси на комисията. Ние смятаме, че това задължение трябва да се запази. То предполага и засилено сътрудничество между институциите на Европейския съюз, по-конкретно ОЛАФ е, и комисията, а и държавите членки, за да се борим по-успешно срещу измамите. Мисля, че нашето предложение беше прието относително добре от представителите на държавите членки, от бюджетния комитет и се надявам, че ще срещне положителен прием. И тук благодаря. Госпожа Гресле, благодаря понякога се питаме къде сме стигнали. Минавам на немски. Много благодаря за представянето. Става въпрос за база данни, за сведения на колегите. Става въпрос за база данни, съдържаща всички отстранени економически е, оператори, които в тръжни процедури са извършвали измами. Т.е. това е база данни и идеята е всяка държава членка да проверява в тези бази данни преди да раздава пари от е, Европейския съюз. Идеята е чудесна, само че упорито не проработва. Сега аз вече 8 години се занимавам с тази база данни в рамките на докладите си за финансовия регламент. Още през 2006 година се занимахме с тази база данни и много спорихме с държавите членки. Тогава в тристранните преговори това беше препани камъкът. Все пак се създаде тази база данни и за всичките тези години в тази база данни има един единствен оператор. Не защото не е имало измами, а защото базата данни не работи. Така че въпросът е как да направим да е способна, ефективна база данни, която ще бъде в интерес на всички ни как можем да дадем урок на онези, които а, са ни мамили, защото сега го правим. В момента се занимавам с един случай, в който организация веднъж измамила е, Европейския съюз, повторно получава пари от него. Тъй, че тази централна база данни за отстраняванията е изключително важна. Съжалявам, не можахте да ме убедите, че сега тя ще заработи по-добре. За по-новите колеги ще кажа, че в Европейския съюз имаме страшно много е, закони и разпоредби, разпоредби, които ние самите не прилагаме. Това, че държавите членки не ги прилагат е известно, но и самите ние не ги прилагаме. И ето такъв пример е централната база данни за отстранените оператори. Проблемът е голям. До сега беше необходимо да има съдебно решение за включване в базата данни. Тоест, Европейския съюз нищо не научава преди да излезе съдебното решение. Губи се време. Ето защо сега трябва да уредим нещата по-добре, за да станат работещи. Не съм сигурна, че по новите правила това се осъществява. Все пак реформата на бюджета наистина е голям шанс да поправим грешки, които са били допускани до сега. Основният момент е, че е, регламента трябва, финансовия регламент трябва да се приведе в съответствие с директива 18 от 2004 година и 23 от 2014 година. Предвиждат се по-кратки срокове, повече гъвкавост, електронно възлагане на поръчки, Различни много добри предложения се правят. Ние ще ги разгледаме и ще помислим какво ще правим по тях. Реформата е много интересна, защото може би е последният ни шанс да променим някои неща в това десетилетие. Не съм с впечатлението, че комисията е настървена постоянно да променя финансовия регламент, а и аз не горя от желание. Разбира се, че ще работим и по въпроса за актовете по делегация. Работната група вече веднъж се срещна. На техническо ниво участвахме в срещите през септември и октомври. Ще засилим темпото, разбира се, в момента, в който се стигне до политическо споразумение по текста. Има две становища Комисията за бюджетен контрол и Комисията по външни работи ще излядат със становища, които очаквам с нетърпение, въпреки че а, ясно е, че правилата са за всички. А, става дума за външната служба, за службата за външна дейност. Сега са много любопитна какво ще ни представят те. Ще ви представя а, проекто доклада на 3 декември до средата на януари 2015 ще имате възможност за изменения. После гласуването в бюджетната комисия ще е на 5 февруари и следва тристрадния диалог. А, така, много обичам предложенията за изменения, много съм диалогична, но моля ви не развихрайте фантазията си до безкрай. А, имам доста лош опит с а, предложения за изменения в тази област и за това ви го казвам. Сега за централната база данни. Transparency International обръща внимание на пет критични момента. Аз също ще ги разгледам и ще видя дали няма да разработя някой от тях, защото аз искрено желая да се създаде функционираща база данни, и да престанем да създаваме неща, които не работят. Нека аз наистина искам тя да бъде една полезна база данни. И както вече казах, до сега опитът с нея не е кой знае колко положителен. Извън базата данни аз самата имам предложение за изменение за член 108 пети параграф, който вменява на държавите членки задължението да уведомяват комисията за мотивите за отстраняване на оператори. Освен това при публично-частните партньорства имаме спортни моменти с комисията. Там се предвижда една съвместна декларация, която влиза и в финансовия регламент. Освен това ще поискам да се уточни дефиницията за международна организация. Имам конкретен повод за това. Това е е, една бездънна яма, защото ако нямаме точна дефиниция, има достатъчно организации, които представят себе си като международни и получават пари по линия на обществени поръчки. Знам достатъчно такива случаи от последните години, за това държа да се уточни дефиницията. Освен това, службата за вътрешен одит на комисията а, върши работа, за която ние получаваме филтрирана информация. Отдавна се караме по този въпрос с комисията и този път отново ще настоявам да получаваме по-добра информация, защото след това за освобождаването от отговорност в бюджетната комисия това е много важно. Има един специален доклад на Европейската има и един въпрос с специалните доклади на Европейската сметна палата. Много се бави тяхното публикуване. А те съдържат много информация. Друг трябва да ускорим процедурата по специалните доклади, защото тя е свързана с едно състезателно производство, което не знам дали не трябва да се отмени. Най-малкото трябва да се ускори, за да можем да получаваме по-бързо информацията и по-бързо да реагираме на съответните проблеми в бюджета. А, освобождаването от отговорност, което е извор на безкрайни нови преживявания, също е процедура, по която трябва да говорим. Много кратко сме се опитвали да настояваме за промяна и този път ще опитаме. Имаме един нов момент обаче, който а, ни създава все повече проблеми. В държавите членки има хора от економиката, които правят политическа кариера и изведнъж се оказват на позиция, в която трябва да се разпореждат с европейски средства, продължават да а, имат дейност в фирмите си. Много добре трябва да се уреди въпросът за конфликта на интереси на тези политици непременно трябва да ликвидираме този извор на постоянно влушаване на реномето на някои политици. Виждате, че има доста въпроси, по които те първа ще се работи. Ще бъда благодарна на всички колеги, които имат идеи как да променим досегашния си начин на действие. А, председателят Юнкер каза, че това е последния шанс за промяна на комисията. Аз пък ще кажа, че това е последният шанс за промяна на бюджет на, на финансовия регламент. Финансовия регламент е най-важният бюджетен документ на Европейския съюз. Така че заповядайте, колеги. Очаквам вашите предложения. На 3 декември ще съм готова с доклада. Благодаря. Merci, Madame Nous vous... Благодаря, госпожо Гресле. Имаме ви доверие да се борите ефективно срещу всички форми на измама, които са в ущърпни на конкуренцията а, и на економиката. Ще, ние ще на 5 февруари ще гласуваме, на 20 януари ще направим обсъждане. Сега господин Сарвама ще ни представи доклада за мобилизиран средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря, господин председател. Става въпрос за доклад за световната световното мореплаване и глобализацията в тази област. Аз съм от Финландия. Каза се, че Финландия много бързо реагира с стартирането на, на проектите и програмите. Става въпрос за общо 634 души, които са съкратени в корабостроителен завод в Раума. Естехикс Хикс е, е корабостроителният корабостроителния оператор, който съкрати 634 души. Накратко ще ви запозная с някои от ключовите моменти в доклада ми. В Раума, в област Турко, стават някои неща. Аз знам, че не е работа на парламента да получава никого, но съм включил някои, някои е, неща в доклада, за да помогна на хората да си намерят нов, нова работа. Хората в града, в Раума, смятат, че ще са в състояние да пренасочат всеки, всеки един от тези засегнати 634 към нови работни места стига да се изпълнят проектите така както са планирани. Корабостроенето е специфична област, хората са на възраст, не са с особено висок образователен ценз, така че са в рискова група и за това Фонда за адаптиране към глобализацията е, е правил, правилен източник за, за тези е, програми. Това, което, за което кандидатстваме са 4 милиона евро. Не мисля, че има крайен срок. И, и има ли е крайен срок за внасяне на изменения? Или направо ще гласуваме? На 20 ноември ще гласуваме в комисията. Срокът за внасене на изменения е 6 ноември. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Не виждам желащи да се изкажат и така на 20 ноември ще разговаряме и, и ще гласуваме. Сега давам думата на госпожа Ятен Маки за предприятието ГАД във Франция. Благодаря, господин председател. Това е на компания. Това е бе, компания, която произвежда местни продукти, с, от която са уволнени 760 души. А, основанието за заявлението е следното. Твърди се, че консумацията на свинско месо във Франция е намаляла от 44 на 39 кг на глава от населението годишно, което се дължи на факта, че цените за крайен потребител във Франция са увеличени. Така че можем непряко да свържем тези уволнения с економическата криза и глобализацията. Разбира се, че не можем да установим пряка връзка. Също така трябва да се каже, че във Франция, а и другаде, е, е намаляла консумацията на месо и по други причини, просто поради промяна на начина на живот но в нашия случай имаме и социален дъмпинг в рамките на Европейския съюз, което доведе до влушаване на позициите на, това, на тази компания на европейския пазар. Така че Франция подава заявление за около 900 000 евро в подкрепа на програма за ресоциализиране и на тези хора за намиране, на, за създаване на заетост за тях. Целта ни е да се направи консултантско бюро, нещо като обслужване на едно гише за тези хора като две консултантски фирми ще се заемат с тази работа. На място ние вече ги познаваме, знаем техните имена. Така че те ще получат от тези средства за извършената услуга. Според комисията, молбата изпълнява критериите и е допустима за финансиране с 918 000 евро. Във Франция тази тема е от голямо политическо значение и за това съм склонен да подкрепя комисията. Мерси, мадам рапортер. Благодаря, госпожо докладчик. Измененията по вашия доклад могат да се внасят до 12 ноември. Ще гласуваме в комисията на 20 ти. Благодаря ви. Очевидно ума има интерес към сближаване на усилията в социалната и економическата област. Надяваме се, че средствата от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ще могат да облегчат страданията, но те разбира се едва ли могат да предотвратят съкръщенията. Сега преминаваме към гласуването. Първото гласуване ще бъде индикативно по проекта за изменение на бюджета с 2014 година. 3, 4, 5, 6 и 7 в пакет. Господин Допре, по технически причини да включим и мобилизиране на резерва за непредвидени обстоятелства. Тъй, това е част от а, номер 3. Това ще стане на 20 ноември. Кои са за да се приеме проекта за коригиращ бюджет 3, 4, 5, 6 и 7? Благодаря. Кой е против? Не виждам. Въздържали се? Трима. Сега трябва да се произнесем по измененията към доклада на господин Стефанек за Ирландия. Номер едно по първи параграф за, против, въздържали се няма. Приема се параграф 7. Изменение 2. За. Против. Трима. Въздържали се. Двама. Приема се. Изменение номер 3. Гласуваме първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение 4. Докладчик е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. За против, въздържали се. Седмо изменение за, против, няма въздържали се. Осмо изменение. Кой е за? Против въздържали се няма, двама въздържали се. Девето изменение. Кой е за? Против? Трима? Няма въздържали се. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега електронно гласуване по целия текст в изменения вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и пет за, трима против, нула въздържали се. Сега ще гласуваме доклада на колегата Негреско по магазини Спридер. Изменение едно за против. Петима против. Приема се. Второ изменение. За. Против. Трима. Няма въздържали се. Приема се. Трето изменение. Устно изменение на докладчика. Кой е за? Против въздържали се няма. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, докладчика е за, Код от вас е за, против, въздържали се, няма. Шесто изменение. За против, въздържали се двама. Седмо изменени, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се трима. Въздържали се. Осмо изменение. Устно изменение на докладчика. Кой е за? Против. Трима приема се. Девето изменение. За. Против няма. Няма и въздържали се. Десето изменение. За. Против няма. Въздържали се също няма. Единайсто изменение. Кой е за? против, 4 има, приема се. Де, 12 изменение. Пада. 13 изменение. За. Против. Трима. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и шест за, трима против, но въздържали се. Раздел трети по доклада на господин Депре. Господин докладчик. Няма по-добро решение от това да гласуваме 3, 4, 5 и 6, тъй като те са необходими за изпълнението на доклада, който гласувам. Така че моля колегите да гласуват за тези преводи. Кой е за? Против. Трима против. Въздържали се не виждам. Други раздели. Извинявайте, казва председателят. служителите в комисията ЮЛАВ. По време на предишно заседание микрофонът не работи. Извинявайте. И така, на предишно заседание аз помолих колегите да не приемат автоматично предложението на комисията и да изчакаме допълнителни доводи за това искане. Аз пред... мисля, че тези доводи са представени по удовлетворителен начин и можем да гласуваме за поисканите промени. И така, нека да гласуваме кой е за. Против, не виждам, няма и въздържали се. Много добре, стигаме до други раздели. Uh дали направените уточнения са убедили докладчика. Правя това изказване от името на докладчика. Няма е, възражения срещу исканията за преводи. Искаме да се да има една линия за преподавателите, друга линия за транспорта. Това са бюджетни редове, които са необходими, за да се е, подсили плана за мобилност. Няма причини да се противопоставим на исканията за е, преводи за сметната палата. Има искане от 100 милиона. Става дума е, за заплатите, за службата за външна дейност. Доводът е адаптирането на заплатите 4,6 милиона евро и също така подсилване на някои важни бюджетни редове. Затова от името на докладчика Искам да ви помоля да гласувате за тези три искания за трансфери. Можем ли да гласуваме анблок? Добре, подлагам на гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Двама? Приключихме гласуването. Не виждам желаящи да се изкажат по точка разни. И така закривам заседанието. Моля координаторите да останат за 3 минути. Започва заседанието на координаторите.